ich darf Sie alle отново, скъпи колеги, ви поздравявам в началото на изслушването на кандидата номиниран за член на комисията, отговарящ за цифровите технологии, госпожа Нели Крус. Госпожо Крус, поздравявам ви много сърдечно от името на Комисията по промишлеността, а също и от името на Комисията по култура и Комисията по правни въпроси. Както разбирате, и други комисии ще участват в това изслушване и ще задават въпроси. Още веднъж ще посоча някои от основните моменти в е, регламента. Вие ще получите 10 минути за едно встъпително експозе. След това ние ще имаме възможност да задаваме въпроси. Времето за въпроси е една минута, времето за отговор две минути, след това още е, една е, е, още половин минута за допълнителен въпрос и една минута за отговор. Много ви моля да спазвате регламента, за да могат всички колеги, включително и тези, които са предвидени за края на изслушването, да получат думата и да зададат въпросите си. Още веднъж много-много сериозно умолявам всички да се придържат към времето, определено за въпроси и отговори така че да не се налага да изключвам микрофоните или да а, ви давам сигнал с чукчето. Всичко останало вече е повтаряно многократно и е познато, така че няма да го повтарям отново. Между времено вече виждам, че така поуредяха редиците ни. Може би редица колеги участват в изслушвания на други места. Но, нека да не губим време. Госпожо кандидат, вие имате възможност сега да направите вашето встъпително слово. Ние много се интересуваме да чуем вашите представи, вашите виждания за е, дейностите, които трябва да се извършат. Благодаря, господин председател. Благодаря на уважаемите депутати за възможността да изложа моите представи на вас, както и на всички европейци, които наблюдават тези изслушвания на живо на своите компютри. Предаването по интернет на тези изслушвания е красноречив символ за това колко важни са вече информационните и комуникационни технологии – за толкова много аспекти от живота на европейците. А, те реално, господин председател, засягат всички европейци всеки ден. Те създават растеж, заетост, подобряват нашето качество на живот и създават връзки между нашите общности. Тоест, е, информационните и комуникационни технологии подобряват нашия живот всеки ден – и засилват нашето благоденствие. Програмата за цифровизация а, трябва да доведе до максимум тези полезни аспекти на тези технологии. И аз търся вашата подкрепа да работим заедно така, че тези положителни аспекти да се простират по целия спектър на европейските политики. Европа има много успех в тази област, но можем да постигнем и повече. Не можем да си позволим да бъдем самодоволни. Трябва да си създадем менталитет, който да търси създаването на нови начини на живот и на работа. Трябва да инвестираме с интелигентност, за да развиваме положителните си страни да създадем условия за разцветна програма на Европейската програма за цифровизация. Като комисар, който ще отговаря за тази програма, ще имам за цел да създада среда, в която новите телефони Nokia, новите програми Skype и GSM стандартите да се появяват непрекъснато в Европа. А, ако си поставим правилни и амбиционни цели в тази програма сега, ще създадем и много растеж и работни места в Европа. Според мен в тази програма има 6 крайъгълни елемента. Първо, по-дълбок ангажимент за научни изследвания и иновации. 1 е, милиард и 700 милиона евро се отделят в е, Европа годишно. Това е една значителна сума. Но нека да очертаем нещата в контекст това тази сума е по-малка от бюджета на Google за научни изследвания на година. Така че ние не можем да си позволим да разходваме на празно дори един цент. Трябва да финансираме дейности, които са абсолютно необходими и трябва да търсим и възможно най-голям е, степен на национални и частни инвестиции също за да можем да създадем и среда, иновативна среда, където европейските компании, работещи в областта на информационните технологии, да могат да развиват, разработват продукти на световно ниво. Аз съм много прагматична относно това как може да бъде направено това. Посредством традиционните инструменти на рамковите програми, с публично-частни партньорства, с обществени поръчки. Каквито и да са начините да постигаме целта, целта трябва да е да се подобрява живота ни. Да се позволява на по-възрастните европейци да живеят по-независимо, да се намаляват разходите за здравеопазване. Много съм впечатлена от постиженията на Дания в това отношение. В Нью Йорк Таймс има една отлична статия, която показва – какво е постигнала Дания и че е изпреварила и щатите, да се създават мрежи, които свързват хората и компаниите по по-бърз и по-нов начин. Втория крайъгълен елемент или камък е инфраструктурата. Гражданите и фирмите имат нужда да бъдат във връзка непрекъснато и навсякъде. За да може това да се случва, трябва да инвестираме в много насътени, открити, високоскоростни широколентови мрежи и да използваме частотния спектър максимално ефективно. За тази цел имаме нужда от стимули за частни инвестиции, без разбира се да създаваме отново монопол върху мрежите. Също така внимателно трябва да насочваме и публичните инвестиции. Освен това, ни, са ни необходими и конкурентноспособни пазари, така че комуникационните услуги да се предоставят на добри цени. Третия елемент е доверието и сигурността. Информационните и комуникационните технологии трябва да се радват на доверие. Ако европейците се страхуват, че тяхната, техния личен живот е застрашен – те ще задържат и развитието на тези технологии. Трябва също да има и отговорност за тези, които управляват интернет. Четвърто, достъп и умения. Нашите граждани трябва да имат съответните умения, трябва да имат достъп, за да се възползват от информационните и комуникационни технологии. Те са нищо, ако забравяме хората. Можем да изграждаме мрежи, устройства, но ако възрастните или по-необлагодетелстваните граждани на Европа не могат да ги използват или фирмите не могат да намерят добър персонал, тогава не сме постигнали нищо. Пето, да правим това, за което говорим. Цифровото общество зависи от, от открити стандарти, от взаимосвързаност на системите – ако нямаме този тип отворени, открити стандарти а, е, за работа между публичните организации, защо да очакваме това и от гражданите? Ако обществените данни, като карти, информация за времето, съвети за здравоопазването не са взаимосвързани, не могат да се ползват, е, как е, тогава можем да търсиме нови начини за тяхната употреба? Затова аз ще търся нови начини за разработване на стандарти за информационни и комуникационни технологии в Европа. И шесто. Единен пазар на мрежата. Този единен пазар, дигитализиран в Европа, все още е много, развит на много различни нива в, на национално ниво. Има различно законодателство. Някои от тях ограничава доста потребителите и компаниите, които работят в това отношение. Като комисар аз ще работя с вас, с представителите на страните членки, за това да създадем действително единен пазар на интернет – и за стоки, и за културни продукти, и за услуги, което още не се случва. При изграждането на програмата за цифровизация на комисията ще черпя идеи от доклада на парламента от 2015, така наречения доклад, който е изготвен от госпожа Дел Кастиля. И мисля, че вие ще се съгласите с мен, че тези кръгълни камъни на програмата са само средство за постигане на целта. Било то средство за да запазим нашата история или да осигурим сигурност на Европа или да преодолеем е, разделението в уменията за ползване на дигитални технологии. В края на кращата целта е една и съща – европейските решения трябва да създават по-голямо благоденствие за всички европейци. Директивата за аудиовизуалните средства и медиите е изключително полезен комплект от документи и ние сега трябва да превърнем потенциала на възможности, които тя ни дава, в конкретна ни раб, конкретна работа на практика. Това трябва да направят и страните членки, като получават подкрепа от нас, но ние също трябва да реагираме и много строго към всички тези, които нарушават европейските закони и изисквания. Аз имам амбицията да работя и с индустрията, и с всички заинтересовани страни, за да създадем една е, иновативна, програма за цифровизация, към която всички могат да дадат своя принос. Нека да ви уверя, ако тази програма не е в състояние да дава съответни решения на проблемите, публичните власти ще трябва да поемат своите отговорности, за да се работи за постигане на общите цели. Аз а, е, е, знам, че има огромен интерес към портфолио, портофела, който аз е, ще имам. За мен това е поле от изключителен интерес. Аз съм работила в тази област, работила съм също и за каузата на създаването на възможности за хората да работят заедно и да творят заедно. Аз работя в дух на прозрачност, търся резултати, които да бъдат добри за всички в Европа. Смятам, че проблемите за създаване на взаимно свързаност на системите за открити стандарти, за достатъчно избор на потребителите, широколентови мрежи и пазари по интернет – по тези теми съм работила и съм постигнала конкретни резултати. Надявам се, че ще мога да ви докажа, че и в бъдещето ще мога да правя това. С моя опит и с моите визии за това какво може да се направи в бъдещето за цифровизацията, ще изслушам вашите съвети, ще очаквам вашата подкрепа и ще ви предложа тясно сътрудничество. Благодаря. Благодаря ви. Първият въпрос ще да зададе госпожа Декастио. Благодаря, господин председател. Госпожо кандидат, госпожо Круз, добре дошли на това изслушване от името на моята група. Председателят на комисията, господин Баросо, както вие много добре знаете, вече обяви своята политическа програма и заяви, че дигиталната агенда на следващата комисия включва определени е, сериозни задачи по отношение на единния пазар, е, интернет и най-вече това, че трябва да бъде преодоляна пропаста по отношение на цифровите технологии. Ние в много скоро време ще разгледаме основните моменти от тази така наречена дигитална агенда, защото тя е особено важна за доброто функциониране на европейската економика. Също времено, ние всички знаем, че сме твърде далеч от Доброто функциониране, истински доброто функциониране на програмата за цифровизация в е, Европа, особено що се отнася до операциите в е, е, интернет, е, в телефонията. Само 7% от тях наистина са цифровизирани и протичат онлайн. Така че какво ще направите, за да осъществите този цифровизиран вътрешен пазар или единен пазар на Европа? Господин председател, уважаеми членове, това е област, в която един от големите приоритети а, на комисията се съсредоточава. Това не въжи само за господин Барозо, а, но като цяло за новата комисия. Когато говорим за програмата за цифровизация, нека само да спомена няколко а, неща. Разбирам, доколкото мога, вашата загриженост когато говорим за тази програма за цифровизация, тя не е сам, самоцелна програма. А, не е просто да кажем, да отчетем, че а, имаме такава. Целта е да направим промяна в Европа и да имаме истинско подобрение на всекидневния живот на нашите граждани в Европа, а също и на работата. Имам предвид, примерно, създаване на работни места и повишаване на качеството на живота наистина трябва да имаме истински цифров единен пазар. Говорим за креативно съдържание по интернет. Мисля, че за това трябва да имаме и такъв пазар. Това ще промени нещата. Това, което направих с отговорността, която все още имам, е да се опитам да съчетая нещата. Мисля, че може би сте чули вече за а, общият цифров пазар. И разбира се, а, като цяло това беше голямо поемане на риск да се съчетаят толкова неща. И едва ли не се страхувахме, че някой ден може да се озовем в съда. А в крайна сметка, видяхте, постигнахме успех. Това е стъпка, първата стъпка в правилната посока. И за това трябва да продължим с развитието на дигиталните продукти. Лично аз вярвам, че това е една градивна инициатива и че тя ще даде нов тласък на обществените консултации и най-вероятно ще преодолеем чисто териториалните проблеми. Целта е да намерим по-добро опазване за това съдържание на дигиталните продукти и заедно с господин Мишел Барние планираме да О, се занимаваме точно с този тип приоритети, а не просто да говорим. Благодаря. Благодаря. Втори въпрос. В в регламентацията се казва, че трябва да има нов тип такава за дигиталните а, комуникации, за да могат те да бъдат подчинени също на правилата за конкуренцията. Знаете, че този пазар а, страда от такава. А, вие сте се занимавали до сега с именно ресора конкуренция. Как мислите да въведете тази регламентация екс-анте в последствие? Считате ли, че тази регламентация може да бъде постигната до края на тази легислатура? Благодаря. Мисля, че отговорът тук е да. Dankeschön. Ако ни дадете 5 години, разбира се. Благодаря. Merci, monsieur le président. Катрин Тротман, благодаря господин председател. Ние знаем, че цифровия сектор трябва да играе движеща роля за економическо и социално въз възстановяване на Европа. В моята група иска да чуе каква е вашата воля да проведете реална индустриална политика в рамките на Европейския съюз, която в момента доста време изглежда като мръсна дума в комисията. Една реална политика за инвестиции в мрежа, която да позволи да се създадат новаторски цифрови услуги. Е, знаем, че с госпожа Георгия и господин Ранкуин споделяте идеите си. Имате ли подобна на тях визия по темата? Как виждате отношенията с съответната генерална дирекция по отношение конкурентоспособността? Имате ли конкретни ангажименти в това отношение? Е, Благодаря, господин председател. Е, Госпожата ме пита дали подкрепям подхода на индустриалната политика. Надявам се, че ме познавате вече достатъчно добре. Аз съм много прагматична. Надали мога да бъда по-холандка от това, което съм. Тук ще се опитам да се възползвам от зададения ми въпрос, за да ви кажа, че ако имам възможността да да избрана, а, когато говорим за въпросната програма за цифровизация и за сътрудничество с тези, които участват в процеса и те инвестират, разбира се, че ние имаме нужда те да инвестират, защото имаме нужда от нови инфраструктури. И ние като комисията казваме, че цяла Европа трябва да има 100% широко лентов интернет, в такъв случай, да, ние наистина страшно много се нуждаем от техните инвестиции и то възможно най-бързо. Ако това разбирате под индустриална политика, да, в такъв случай съм за. За мен е много важно да, знам, че нямам време да говорим кой знае колко тук по този въпрос, но а, мисля, че ако говорим за тази част от програмата за цифровизация и за глобалният подход относно 100% широко лентов интернет в Европа, в такъв случай трябва да, да им дадем шанс по две причини. Първо, защото трябва да осигурим конкурентоспособност. способност да дадем тази възможност на всички тези, които са активни в областта. Но също така това е великолепна възможност за увеличаване на економически растеж, за създаване на работни места. Нека да не забравяме и този тип инвестиции. Надали има нужда да ви го обяснявам на вас. Например, следващия месец ще започнат подобни програми и това е част от политиката за създаване на работни места и за засилване на економиката. Колеги Траутман. Колегата Траутман има думата. Не съм напълно ваша приятелка, защото отговора не ме задоволява напълно и по-специално частта за иновациите. Искам да ви попитам също знаете, че гражданите чакат от политиците зачитане на основните им права. Вие много добре знаете какви дебати имаше в парламента по пакета за телекомуникациите и мястото на интернет и свободата на словото, но също време защита на личния е, живот и сигурността. Как ще гарантирате намерения и гласуван компромис да не бъде изменен при прилагането му, нито да бъде променен от Международната конвенция АКТА, която според много източници поставя под въпрос постигнатото в Европейския съюз за защита на свободата и сигурността. Need, uh, to... Нямам нужда. Нямам нужда от много време, за да спомена, че аз съм наистина а, за това интернет да бъде основно човешко право. Когато говорим за споразумението за борба с фалшивите продукти, мисля, че а, тук ще вляза в едно леко отклонение. Разисквах с Карл Де Гухт. И а, според споразумението АКТА, е да се създаде, целта му е да се създаде международна рамка за борба с пиратски продукти, с фалшиви продукти и да имаме общи международни правила как да действаме при подобни нарушения. Нека, нека да не забравяме това. И, и съответно, в процеса на преговорите по акта а, ние се спряхме и на все по-нарастващото значение на интернет. Но все още нямаме постигнат текст, по който да сме се споразумяли. И в и, и идеята тук е как всъщност да се гарантира еднакво ниво на защита на интелектуалната собственост на международно ниво която да се съчетава с всички останали основни права, които се дават от постиженията на правото в Европейския съюз. Карел Дигунт казваше същото. И комисията в момента се занимава с хармонизацията и няма да има никаква отстъпка от това, което вече сме постигнали. Благодаря. Госпожа Ек ще зададе следващия въпрос. Много ви моля да се съобразявате с е, времето, с регламента, защото не ми е приятно да ви прекъсвам, но накрая ще имаме затруднения. Благодаря, господин председател. Позволете ми първо от името на моята политическа група да поздравя много сърдечно госпожа Крус. Интернет е великолепен инструмент за прогрес и иновации. Ние по този начин получаваме възможност да взимаме съвсем свободно решение, но тези е, решения понякога са ограничени от желанието на някои държави да контролират е, комуникацията и в интернет. Примерът е Китай. И все пак с телекомуникационния пакет, който приехме, ние показахме на Европа, че можем да предложим и правна сигурност, и комуникационна свобода на гражданите. Смятате ли, че Европа трябва да продължи по този път и да даде възможност е, на потребителите за свободен избор на мрежата? Госпожа Крус има думата. Аз съм за това, което споделяме, поне доколкото раз... разбирам от вас, тази а, неутралност трябва да бъде един от основните ни а, ангажименти. За всички нас е много важно комисията да запази неутралния характер на интернета. И мисля, че от известно време насам сме още по-внимателни към за новите заплахи за тази неутралност. Те идват от различни места. Целта е пример, да се предпазим от различни проблеми, които идват по протокола Voice over IP. И наистина трябва да сме много прозрачни и много последователни в нашата дейност. Правилата на телекомите ще се засилят. И това ще осигури повече прозрачност за а, потребителите. В случая с Google мисля, че всички сме съгласни, че това е момент, в който трябва да се, да се приеме факта, че кибератаките са от най-високо ниво и че хакерите са много иновативни това е много, много тревожно. И също така е тревожно положението на тези, които се борят за свобода на словото в Китай. Такъв е, такова е желанието на Европейската комисия. Тя би желала да подкрепи а, слу, интернет да служи за свобода на словото. И тази свобода на словото по интернет да бъде приемана за нещо нормално. Många ungdomar är ju mycket bekymrade över... Ек допълнителен въпрос. Много младежи се тревожат във връзка с правните аспекти на тези проблеми. Моята партия, то най-вече младежката организация, обсъжда напоследък много оживено тези въпроси дали е, Европейският омбудсман ще получи допълнителни правомощи в тази връзка. Разбирам ви. Но не мисля, че това е част от неговите отговорности. Той е отговорен за, как да се изразя, вътрешното функциониране. Мисля, че е, тук имаме много по-големи предизвикателства, но и възможности. Надявам се, че по-нататък ще имаме още възможности да разискваме това с вас, но в този случай специално аз лично мисля, че омбудсмана не е най-подходящия човек за, този, за справяне с този въпрос. Колегата Ламберц има думата. Госпожо Круз, добре дошла от името на верите. Приветствам ви. Знаем вашия опит в конкуренцията. Надяваме се. Е, мислим, че вашия наследник доста трудно ще поддържа нивото. Така високо вдигнахте е, е, летвата. Тук искам да задам въпрос за неутралността на интернет. Това е средство е, за обществени услуги и демокрация, което е, гарантира, трябва да гарантира правото на свободата на словото. Ако ние искаме да наложим неутралност на интернет, би трябвало да си помислим по какъв начин е, операторите подбират е, потока информация и по каква логика се прави избор който понякога може да засегне неутралността. Вие знаете техническите проблеми с Microsoft. Как смятате да действате е, по, в технологично отношение върху неутралността, така че да гарантирате мрежата да остане неутрална. Госпожа Крос? With... Имате ли нещо против да помоля за известна помощ? Има проблеми с звука. Apologize. Kleine technische Probleme. Имаме малък е, технически проблем. Независимо от това, че се постарахме всичко да бъде отлично организирано, включително и от техническа гледна точка всичко да бъде гарантирано. Но да, и за съжаление и това време ще, ще се отчете и няма да бъде в полза на всички нас. Funktioniert? Dieses, I, I believe that you were understanding Swedish as well. Аз се надявам, че вие разбирате и шведски. This is just to fill the time. Вие ми правите такива коментари само за да запълвате времето, нали? Okay? Yeah. Haben Sie die Frage verstanden, Frau Cruz, eben noch von Все пак, е, налага ли се да повтори колегата въпроса си, госпожо Крус, или успяхте да е, чуете въпроса? Е, ще се справя. Общо заето въпроса беше за Microsoft, неутралността на мрежата. Също така и въпроса беше, оратора се намесва, как новите технологии влияят върху неутралността на мрежата и какво вие можете да направите? Отговор. Ние не блокираме възможностите, които имат новите технологии. Те трябва да имат възможност да се развиват. Говорите за така наречените технологии open source. Има ситуации, когато един доминиращ играч на пазара злоупотребява със своето положение. Това не може да съществува. А понятието неутралност на мрежата означава ясна, открита позиция на неутралност на интернет. Ако мога да допълня въпроса, Въпросът е как интернет се отнася към отделните аспекти на индустрията. Става дума и за инвестиции, за въздействието на информационните технологии върху економиката. Отговор. Доста неща могат да се направят в сътрудничество с много от колегите. Това именно е привлекателността на портофела, който аз бих имала – защото не работя в една тясна оградена територия. Става дума за индустрия, за култура, за търговия, единен пазар, енергетика. Всички, всички тези аспекти могат да бъдат предмет на инициативи особено, що се отнася с е, новите технологии и свързано с това и намаляването на консумацията на енергия, на търсенето на устойчиви технологии. Именно развитието на този тип технологии ме интересува изключително много – не става дума само за благоденствие, както говорих тук, но става дума и за устойчивост, за сигурност на системите, за здравеопазване, разбира се, предоставяне на вода, енергия. В тези области могат да се предприемат инициативи. И ако вие ме подкрепите, ние ще можем да дискутираме в нашите нова програма, програмите за подпомагане на научните изследвания, какви да бъдат приоритетите. Е, знам, че в момента казвам нещо, което е леко рисковано, но все пак до този момент аз лично смятам, че е по-добре да се съсредоточим върху няколко аспекта, които са изключително добри, да бъдем водещи в тях, а не да се разпростираме насякъде и да се правим на приятели на всички. Защото е, човек никога не може да бъде приятел на всички трябва да можем и да отказваме. Трябва да можем да направим крачки, една-две крачки в определени области а, и в някои такива области ние имаме доста успехи. Пани комисар. Колегата Ремек. Благодаря, господин председател. Госпожо кандидат, в е, отговорите на писмените въпроси в е, встъпителното си слово вие казахте, че желаете да предотвратите е, цифровата пропаст или дигиталната пропаст между отделните слаби и прослойки на населението. Какво точно ще направите? Така че и хората с е, ниски доходи, по-възрастните хора, е, социално слабите да не бъдат изключени от е, общата тенденция на цифровизация. Е, има едно изследване, което показва, че съществува опасност за появата на нови форми на социално неравенство. Много се радвам на този въпрос. Защото един от проблемите, с който според мен ние трябва да се справим, е точно това. Първо, не само да развиваме мрежи, дигитални средства, а да дадем възможност и хората да ги ползват. не само това, което можем да правим, в края на кращата живота се развива така, че е, нещата стават едва ли не задължителни, а не само пожелание да ползваме дигиталните продукти. Има, има а, такова разделение, не само социално, то понякога съществува и раздел... Е, на базата на възраст. Много, много съжалявам, че това се случва, защото просто развитията са толкова бързи, че не, не всички успяват да ги следят. Трябва да дадем възможност на тези хора да, да ползват дигиталните технологии, а не да се страхуват от тях. Те могат да бъдат източник на удоволствие и забавление страните членки, ако могат да предоставят 100% широколентов достъп, примерно, няма вече да има извинения, че има подобни изоставащи социални групи. Тези въпроси са свързани и с образованието, и с други аспекти. Аз Сигурно съм, че сте чели някой от вас статията, която се появи, е, която споменах в New York Times, е, постиженията на Дания. Колко важно е и възрастните хора да имат възможност да имат достъп до интернет. Е, и когато те са имали възможност да направят това, те стават много по-уверени в това. Затова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 Jak chcete změnit tuto situaci a navíc, jak byste chtěla chránit malé inovační podniky, které bývají těmi velkými často doslova spolknuty? Само около 10% от тях могат да се възползват от цифровите е, програми, от програмите за цифровизация. Става дума за малките и средни предприятия. Аз имах пост, който, на който се занимавах с конкуренцията и държавните помощи и по този начин имах възможност да имам и добър поглед върху малките и средни предприятия. Те съставляват 99% от предприятия в Европа. Те са тези, които създават работни места и трябва много сериозно да подхождаме към тях. Не само с мерки, но и с конкретни насоки. Да се види дали ще има възможност за държавни помощи за предоставяне на широколентов интернет. Затова аз бих искала не само да ги насърчаваме да използват съществуващите инфраструктури, но да използват и ресурсите и иновациите. Ние всички сме чували истории за млади момчета и момичета, предимно момчета, но вече и момичета, е, които е, са успели да въведат иновации, да въведат е, нови продукти по своя инициатива и да имат изключително успешен бизнес трябва да ангажираме малките и средни предприятия да търсят не само възможности за изява на пазара, но да ползват и иновации, да ги насърчаваме да бъдат активни, защото има много възможности за това. Колега Бонтес. Колегата Бонтес. Mevrouw Kroes, ik zal u uh, mijn vraag stellen in het Nederlands, uw uh, moedertaal. Госпожо Круз, ще ви задам въпрос на вашия роден език. Е, холандското правителство ви приветства за посочването ви за комисар. Моят въпрос отнася до вътрешния пазар, който все още не функционира оптимално. Не всички имат еднакъв шанс. Германия протекционира а, немските предприятия, Франция френските, а холандските предприятия, предприятия се сблъскват с а, големи трудности, особено в областта на телекомуникациите. Какво възнамерявате да направите, за да бъдат наложени едни и същи правила в единния пазар на телекомуникации? Това е изключително важно за зачитане на свободата, да се наложат едни и същи правила. Какво ознамерявате? Geef nog eens aan hoe belangrijk het is Господин депутата, много е важно да не се говори за вътрешния пазар едностранчиво, много важно е той да а, функционира на практика. Да, съгласна съм с вас. А, наистина, а, и аз смятам като вас, че не всичко още е, е направено. А, Остават още много неща, но не съм толкова отрицателно настроена е, като вас. Е, и тук не говоря само за телекомуникация, за целия пазар. Ние много добре знаем, че когато економиката не функционира добре, на някои места се появяват протекционистски тенденции, но до сега, поне доколкото аз съм уведомена, когато се предприемат мерки, е, реакцията е позитивна. В Брюксел предприемаме мерки, за да налагаме единни правила в пазара на телекомуникации, който ви интересува в частност. В телекомуникационните предприятия се приватизират някъде, но наистина в раз... някои държави това не става според правилата на вътрешния пазар. Какво възнамерявам да направя? Ще проследя в подробности това, което се върши. И ако не се зачита свободната конкуренция, трябва да се запозная с фактите, с всички данни и тогава да преценя какво може да се направи и тогава ще обсъда проблема с съответните държави членки. Така че ще предприемат действия. Имате ли, имате ли допълнителен въпрос, господин Бонтес? Не, благодаря. Всичко е ясно. Няма повече въпроси. Господин Риби. Господин Рюбих, благодаря, господин председател. Уважаема госпожа комисар, радвам се, че можем да изясним някои въпроси по време на изслушването. Интересуваме къде според вас е разликата при оценката на роуминга е, в зависимост от функциите на е, комисаря. Комисар по конкуренцията и комисар по е, цифровите технологии дали ще има разлики по отношение на тарифите, да кажем максимум едно евро. В моята страна горе-долу същото количество, така да се каже, се предлага за един цент, а в други страни за едно евро. Ако данните от Австрия обаче се прехвърлят към Белгия, аз тук плащам 13,9 е, евро и 90 цента евро, е, т.е. 13 евро и 90 цента за е, едни същи услуги, за които в Австрия плащам много по-малко, около 1 евро. Така че в повечето случаи повечето оператори всъщност не се съобразиха с препоръчаните минимални цени. Какво вие като комисар по цифровите технологии ще предприемете и което ще бъде по-различно от това, което предприемахте като комисар по конкуренцията? Аз обикновенно съм последователна. Иначе, може би, наистина ще, ще да бъде странна ситуацията, нали? Господин председател, знам, че отговарям на с хора от парламента, които са специалисти в а, роуминга. Знам, че това е докладчика по досието за роуминг, така че със сигурност знаете в момента повече от мен. А, и тук ми давате детална информация а, за което съм ви благодарна. И именно такива разлики ни карат да напредваме. Нека да не забравяме какво вече е постигнато. Това е комплимент за госпожа Рединг, комплимент също и за вашия парламент, защото все пак Европейския парламент се сътрудничи много с комисията за постигане на напредък в това досие. Нека да не забравяме, че за периода 2007-2009 наистина много се направи. Но едва сега вече сладкиша, който си приготвихме, започна да има някакъв вкус и се надяваме, че ще продължим в същата положителна посока. Наистина трябва да продължим. Прав сте. Идеалното решение би било да имаме един европейски общ роуминг пазар. Не съм сигурна обаче, че 5 години ще са достатъчни за създаването на такъв пазар. Но нека нека да се придържаме към най-належащите цели. Относно потребителите в вътрешните е, телекомуникационни пазари, които пресичат е, границите на, Евро... на отделни държави членки на Европейския съюз, разликите обикновено са сравнително малки, разликите цените. Но все пак трябва да анализираме къде точно се коренят проблемите и ще а, дам първите анализи а, след март тази година, ако разбира се съм одобрена за поста комисар. Господин Рюбих, кратък допълнителен въпрос. Благодаря. А, Означава ли това, че възнамерявате да предложите едно трето споразумение по роминга, или смятате да прехвърлите нещата към европейския регулатор? с а, пакета по телекомуникациите, Знае, трябва да знаете, че а, всъщност а, имаме а, нови регламентации за националните регулаторни органи. А, знаете, че а, тази нова регламентация трябва да се приложи. Тя е сравнително нова за тях но се надявам в сътрудничество с националните регулаторни органи и с всички вас, с този парламент, ние бихме могли да постигнем напредък. Естествено, ще има междинен доклад по напредъка и година по-късно крайния доклад. И се надявам да имаме ясни заключения. Нека да бъда наясна, че роуминг регулацията – ще бъде поне една от моите основни цели. А след това вече а, правилата ще се спазват на пазара. Но пазара също трябва да положи усилия, за да си заслужи тази по-добра регулация. Госпожа Юкскак. Благодаря. Госпожо Круз. Виждам, че носите една брашка въпросителна. Не знае как трябва да се интерпретира това украшение. Но ще ви задам въпрос. Свързана с неутралността на мрежите. Това е много важна тема. Комисията по инициатива на Катрин Тротман и на парламента като цяло направи един преглед не зная дали можете да кажете какво всъщност се постигна с този преглед, какъв е резултатът. Защото и до днес е, не ни е представен документ във връзка с неутралността на мрежите. А, е, тоест, има някакъв такъв документ, но доколкото ми е известно, той е много объркващ. Най-лесната част за отговор е свързана с моята брошка. Да. Въпросителен. Това е, до някъде означава, че ще се опитам да отговоря максимално на вашите въпроси, но разбира се, също е и въпрос към мене, че не знам какъв ще е резултат от изслушването. Относно междинния доклад. Не знам какви ще са крайните му, какви ще са заключенията му, нито крайните заключения. Но при все това ще се постарая да остана в същата насока, в която съм поела. И със сигурност трябва да подсилим прозрачността и конкурентоспособността на пазара. Само така ще имаме един неутрален интернет, за всички, достъпен за всички, така както вече споменах пред, за преждеговорящите. Така че неутралността е един от основните приоритети и не бива да се отклоняваме от този път. О, на една фрага. Пете. Так. Допълнителен въпрос. <clears throat> Да, първо искам да благодаря за отговора. Това объркване, за което говоря, се дължи, може би, на факта, че се разбират всеки разбира нещо различно под неутралност на мрежата. Бихте ли ни предложили вашата дефиниция? За мен неутралността на мрежата, сега вече разбирам по-подробно по-добре въпроса ви. Получава се наистина едно объркване относно дефиницията на, сигурно, на неутралността на мрежата. Отговорът е а, дали доставчиците на интернет трябва да осъществяват някакъв контрол и евентуално да ограничават достъпа до определено съдържание на някои от потребителите. Дали това се прави за търговски цели? Ако се прави с търговски цели, това не е добре. Може да се направи само с цел безопасност или при нарушаване. Някакво нарушаване или примерно за спам, ако имаме случай на спамове. Иначе няма да имаме е, неутралност на мрежата. С колега Хакмарк. Благодаря ви. Следващият е, е колегата Хакмарк. Благодаря. Един от най-важните проблеми пред нас в близко бъдеще е как да предвидим какво, какви ще са предимствата на дигиталното технологии. Затова искам да ви попитам как ще процедирате. Как ще дадете възможност честотния спектър да предостави възможност за развитие на най-различни услуги в Европа господин председател. Това е също много добър въпрос. Дигиталният дивиденд, така наречен, т.е. възможностите, които предоставя дигиталната технология, е това, че се сменят системите. От друга страна, това е голям предизвикателство, примерно преминаването към цифрова телевизия, и ние трябва да сме в състояние да подкрепяме това развитие, да осигурим единен пазар, да внимаваме, да наблюдаваме поведението на страните членки, защото ако те имат различни политики, ще има разнобой. Може да се получи е, положителни резултати в смисъл на по-високо качество, на по-голям избор, когато се развиват дигитални технологии. И нека да ви дам пример. Примерно, комисията иска вече ясни данни от страните членки, кога ще се извърши преминаването към дигитална телевизия. Около 2012 година е дадена като дата за това. Също работим за националните, за това да насърчаваме националните власти да дават възможност за развиване на иновативни услуги, за предоставяне на съответните технологични условия за това, за откриването и на частотния спектър, така наречения широко, широкочастотен спектър 800 МГц и е, изискването към националните власти да, се, да отворят този спектър е, съществува. Ние ще работим за това, но знам, че това са големи предизвикателства. Допълнителен въпрос? Не, благодаря. Отговорът беше добър, но искам да подчертая, че попитах и какво смятате да правите, как е, можете да е, процедурите с различните интереси, които играят в тази област. Това е много сложен и много важен въпрос, който ще бъде и ключов за осигуряването на единен дигитален пазар в Европа, примерно за разликите в е, роуминг системите в Европа. Това е също важен момент. Е, новите технологии в крайна кръщата трябва да имат възможност да преминават през границите. Три елемента има, които искам да предложа в своя отговор. Първо ще има инициатива на най-високо ниво за частотния спектър. Мисля, че тя се провежда и по ваша инициатива и смятам, че това е изключително добро мероприятие. Комисията ще помага за него. Второ, след това с заключенията от тази среща на най-високо равнище ще изготвиме програма за политика за честочния спектър, разбита по години. И ще искаме от страните членки да опишат какви са разликите в техните системи, да се опише състоянието по отношение на неутралността на мрежата, да се дава възможност за равен старт на новите играчи на този пазар и ще търсим да създадем един процесор на мониторинг, на контрол, така че този процес да протича по съответния прави... начин, ако не, да бъде коригиран. Благодаря, госпожа Тикал. Благодаря, госпожо комисар, кандидат комисар. Надявам се, че всъщност ще си сътрудничим, ще водим отворен диалог и ще намерим отговорите заедно. Нека да задам своите въпроси. Интернет пазара изисква високо административно сътрудничество. И а, от януари 2010 година всички а, доставчици на услуги трябва да имат достъп до необходимата информация. Те трябва да имат една точка за достъп която да е достъпна по електронен начин. Но за сега тази цел не е била постигната поради различни административни правни пречки. Трябваше да има един също така правен сертификат за търговете. Искам да знам каква, докъде е стигнала програмата е 2010, това е електронната програма 2010, за развитие на електронното и информационно общество. Говоря за електронните сметки, в интернет и други. Indeed, the time... Действително, графикът не е напълно изпълнен така, както се очакваше, но не трябва по тази причина да не действаме мисля, че това имахте предвид, когато коментирахте този въпрос. А, доставчиците на услуги определено трябва да имат сигурност а, и те са необходим елемент в взаимодействието, но и техните клиенти трябва да имат сигурност и съответно да действат Разбира се, всички тези проблеми ние ще дискутираме с националните регулатори, както и с вас, разбира се. Мулцумеск. Госпожа Тика, благодаря. Това подразбира ли също така, че е, планът е, електронна програма 2010 ще продължи с набелязаните цели? Искам също така да кажа, че достъпността на информатичните системи, а също така и гарантирането на сигурността им и правото на защита на потребителите са важни, жизненно важни за информационното общество. Миналата година 40% от европейците не са използвали интернет и 46% от европейските домакинства не са имали достъп до интернет. Какви мерки предвиждате вие, за да постигнете 100% покритие за широколентови интернет, включително и най-отдалечените райони? И какво мислите да направите за хората с увреждания? Четири въпроса бяха зададени. Отговор на първия въпрос. Отговорът е да, е, електронната програма, програмата 2010 е, ще продължи. Защо не всеки се възползва от е, възможностите Не говоря за областите, където няма покритие с широколентов интернет, а за цифрите, които вие споменахте, там където има интернет, но не се използва. Няколко коментара имам и обяснения. От една страна липса на доверие, от друга страна липса на увереност в ползването на интернет Част от тази дейност е свързана и с финансови операции, където наистина е необходимо да има абсолютна гаранция, че няма злоупотреби с личната информация. А, там трябва да бъдем особено внимателни и трябва да сме наясно, че дори да считаме, че може да бъде, да, да имаме доверие на операциите по интернет, има голям сегмент от населението, което не е убедено в това. Затова трябва да работим в тази посока. Тоест, ние трябва да отделяме много повече внимание и страните членки да пропагандират това. Просто хората не винаги са наясно въпроса за 100 покритие широколентов интернет. Аз ще действам за това е, страните да работят в тази посока, но понякога регион, някои региони това не е най-доброто решение, е, въпреки че сме наясно, че и страните членки не винаги могат да поемат този ангажимент, а по въпроса за хората с увреждания, ще търсиме начин те да имат пълен достъп. Много ви моля и вас, госпожо Крус и всички колеги, да внимават и да не превишават времето, защото инак ще имаме големи проблеми наистина. Господин Канчен. Благодаря, господин председател. Имам един деликатен и важен въпрос. Устойчивото развитие трябва да гарантира сигурността, трябва да се борим срещу фалшификациите на стоки и да се гарантира свободата и личния, на личния живот. <clears throat> Тук искам да спомена авторските права. В момента дигитализацията на литературните произведения е напреднала. Има много предимство, обаче тук има рискова от нарушаване на правата на интелектуална собственост и директива 29 от 2001 година, посветена <clears throat> на интелектуалната собственост. И тук държавите членки са в слаба позиция на пазара спрямо Съединените щати и е, има големи проблеми с защитата на авторските права. Как е, госпожа кандидат-комисарката ще прилага е, общностните норми и технологическия прогрес, да, като едновременно насърчава едно по-широко, по-широка защита на интелектуалната собственост на територията на Европейския съюз. Госпожо Крус. One, <clears throat> one Едно от най-деликатните аспекти на политиката на комисията, това са авторските права. Като се говори за пиратството на интелектуални продукти. Има сериозни разногласия и разлики в националните разпоредби. Затова е много трудно да се поеме някаква инициатива на европейско ниво. Но това не е единствения проблем. Ние е, сме напълно единодушни в това, че тези, които предоставят услуги, трябва да получават и заплащане за това. От една страна трябва да има подход на ниво единен пазар и да се търси начин да защитаваме интелектуалните права и авторските права. Това е много важно. Хората заслужават това – Комисията ще продължава да наблюдава инициативите на страните членки. Ще търсим да предлагаме по-широк избор на потребителите и това, което чух от господин Мишел Бърние, е именно, че и той се интересува да търси решение на подобни проблеми, така че ние ще работим съвместно с него. И последно по този въпрос. Европа, поради факта, че ние не сме в състояние да решим този проблем, започваме да изоставаме. Другите ни подминават. Още един въпрос, Още един въпрос господин Канч. Да, отговора ме задоволява до някъде, но тук е много важно да се разгледа и вре, разполагането във времето и е, също така използването на технологии за въвеждане в нет на литературните произведения. Додато. За мен ще е огромно удоволствие да имам шанса да работя по този въпрос. Okay. Госпожа Хол, В писмените си отговори коментирахте, че информационните технологии са много важни по отношение на борбата с климатичните проблеми, а също така и за възрастните хора. намалението на потреблението на енергия, разходване на енергия в строителството, в логистиката. Какво смятате, че можете да направите, за да въведете технологии, тези информационни технологии в, в бита? Основното е да има комуникация, хората да имат информация. Понякога те не се възползват, защото не всички, които имат интерес от определен въпрос, са ангажирани в съответния процес. Има много хора, които се интересуват, но ние трябва да сме в състояние да им подадем информация. Това се опитвах да правя и когато отговарях за конкурентно способността и мисля, че с работата, която сега бих поела, това ще е още голямо, по-голямо предизвикателство, което разбира се върви ръка с ръка с работата и на комисара по комуникациите. А, технологията за така наречените GPS технологии, използва а, своите възможности, например, за спазяване на граждани в, а, на трудни места или в, когато са под заплаха. Ще смятате ли, че ще има възможност тази технология да бъде предоставена и на спешния телефон 112, за да се възползва от него? Първо, Нека да сме наясно, че всички страни членки в момента използват тази инициатива Телефона 112 и това е много добре. Аз казах, че всичко се свежда до комуникиране, но също така и до това как страните членки се възползват от факта, че те са участници в този много голям и много важен проект не трябва да забравяме действително, че този телефон дава възможност да се спасява човешки живот и то много човешки живот. Благодаря ви, колегата Цуканас. Благодаря ви, госпожо кандидат комисар. Ето тук съм. А, искам да се върна към неутралността на мрежата, за която вече се говори. Искам да ви задам следния въпрос. Ако добре разбрах, вие сте готова да се ангажирате за а, да защитите неутралния характер на мрежата. Какви конкретни действия възнамерявате да предприемате, за да гарантирате тази неутралност? както и да позволите достъпа и откритостта на мрежата за всички европейски граждани. И говорихте за доставчиците, провайдерите и за всички пречки, които се създават. Какви мерки възнамерявате да вземете? Круз. Да. Заедно с държавите членки, с националните регулатори ще работим когато говорим за неутралност. Точно там може да се постигне разликата, именно чрез Voice over IP. Това е, така да се каже, използване на същата инфраструктура и можем да използваме и да действаме за отделните потребители. Мисля, че по-рано говорих вече по тази тема и казах, че със сигурност има разлика между търговския подход и ако тогава там по чисто търговски цели има някакви ограничения, това не е приемливо. Но трябва наистина да бъдем активни и да наблюдаваме и да комуникираме. Защото това е сериозен проблем. Υπ' αυτή την έννοια θεωρείτε ότι η ουδετερότητα του διαδικτύου θα πρέπει... Господин Цукалас, считате ли в такъв случай, че неутралността на мрежата трябва да представлява условие sine qua non за новата европейска телекомуникационна мрежа? и за тези, които искат да се възползват от дигиталната пропаст. Считам, че а, Европейската мрежа всъщност ще предполага бъдещо развитие. Доколкото знаем за сега, има страшно много възможности. Благодаря ви. Господин Калфин има думата. Благодаря, господин председател сигурността на интернет взима все повече място, защото развитието на интернет технологиите има все повече рискове за хората, които търсят информация, както и за фирмите. Имаме нужда от много по-прозрачна регламентация и също така и правила. Трябва да намерим обаче едно равновесие между спазването на човешките права, основните човешки права и едновременно с това е, добра регулация на интернет. Някои правителства като че ли злоупотребяват. Какво мислите вие да направите по този въпрос? Ще има ли евентуално един е, кибер, един координатор по киберсигурността, нещо, което вече съществува в Съединените щати. И как мислите да се сътрудничите, ако се изгради една такава мрежа на национални киберкоординатори за сигурността? И какво ще кажете за сътрудничеството в тази област, която напредва толкова бързо? Трябва трябва да бъдем наистина много внимателно и силно ангажирани в темата, за която вие говорите не става просто въпрос за злоупотреба с ситуацията. Има си чисто криминални аспекти. Тук вече споменах проблема с Google, но това, което прочетох тази сутрин в един вестник за киберпрестъпността, е, че, например, някои от тях се, са се набелязали за цел големите банки и клиентите на тези банки са получили имейли с едно съдържание. Всъщност, дори някои от моите познати получиха подобни имейли. И, е, примерно, банката е, казва в този имейл, че има някакъв проблем и че трябва да си смените е, паролата и съответно ви препраща към е, сайт, където да си смените паролата. И съответно, вие попадате в един капан. Този капан явно изглежда много достоверен, защото страшно много са жертвите му до сега. И това не е първи случай на подобна атака. А, дори чух, че има цял черен пазар, на който, примерно, всякакви такива злосторници могат а, да получат а, вируси, достъп до определени вируси, пароли, а, данни за кредит карти. През 2008 над 1 милион типа вируси са идентифицирани. Виждате, че имаме нужда от по-добра защита е, защита срещу киберпрестъпността. Това е проблем, който няма граници, така че нека да се сътрудничим. Иначе просто ще сме като коне с капаци. И е един от моите приоритети по повод а, а, програмата за цифровизация е а, интернет да бъде сигурно място за своите потребители. И а, надявам се, че ще успея да отговоря на другия ви въпрос, ако ме, председателя ме остави. Нахвага. въпрос. Да, благодаря, госпожо председател. Ще задам втори въпрос за вас. Бях ще се върна на въпроса за координатора за сигурността. Някои го наричат координатор за киберсигурността. А, той има ли наистина възможност да следи какво точно става, как, какви мерки ще се вземат? А, става ли въпрос за добро международно сътрудничество тук? Въпросът ми е, готови ли сте евентуално да подкрепите създаването на такава позиция в Европейския съюз, и също така, какво мислите, например, а, за, а, за злоупотребата с, с, с личните данни? Това е проблем, който засяга пряко България. И също така е злоупотребата с данни от, личните от мобилните телефони. А, как как ще съчетаете двете неща? Този пост за защита на киберпространството едновременно с това свободите. Е, директивата за защита на данните, това е от обсега на комисар Рединг. Планира се и ревизиране на тази директива. Мисля, че е изключително важно да бъдем напълно е, директни, да не губим време, да бъдем напълно целенасочени, да действаме и да ангажираме и публичните власти, и частните заинтересовани лица. Ако ме подкрепите, аз ще имам за цел да предложа една основна стратегия за засилване на европейския капацитет за осигуряване на сигурност, включително са и ЕНИСА да има нова роля, така че там, може би, вашата идея ще има възможност. Господин Фис. Добър вечер, благодаря. Госпожо кандидат комисар, операторите не винаги са на висотата на очакванията. Говоря за пазара на телекомуникации, който е добре регламентиран. Економическата криза забави е, дейността, намали печалбите им, поне в краткосрочен е, план и те е, е, се сблъскат с особени проблеми, където има слаба гъстота на населението. Когато говорим за широколентовия интернет, е, трябва да знам, че това е основен елемент за повишаване на конкурентоспособността и за това бих искал да знам какви мерки предвижда, за да въведете ново поколение мрежи и да подобрите съществуващите неща, които за сега все още не са. Трябва, трябва да се вземат две мерки. За селскостопанските райони, за по-далечените райони, където а, по а, където все още няма пълно покритие, трябва, мисля, да има инициативи, които идват и от държавите членки. Така иначе той е залегнал в насоките. А, имаше миналата година а, една инициатива от комисията, фондовете вече са отпуснати и държавите членки а, вече имат възможност да получат тези средства за подобни проекти за широколентов интернет. Целта е обаче да комуникираме повече. По другата точка, относно интересите на частния сектор, трябва да сме наясно, че а, части, създаването на а, слагането на части от онлайн сегмента, така да се каже, на една маса на, за комуникации, и за разговори, може да допринесе много. А, със сигурност новите а, лица, които влязат в а, този сектор, ще допринесат за конкуренцията и също така за повече прозрачност. Така че можете да, ни поиска, да поискате от нас да инвестираме, но а, разбира се, това трябва да стане само с подкрепата също и на една правна регулация. Иначе не можем и няма да има как да регламентираме сектора. Но едно е сигурно, трябва да действаме заедно. Допълнителен въпрос. бившия no se hubiera producido de haber existido un sistema На патентното ведомство говореше, че няма смисъл да веждам единни патенти до тогава, докато съдебната система и законодателството е различно в различните държави членки. Uh, е, когато стана въпрос за фармацевтиката, фармацевтичния сектор, вие подкрепихте Европейския съд в неговата съдебна практика по отношение на патентите. Смятате ли, че трябва да се създаде специален патентен съд преди прилагането на новата директива в тази област? Имаше много интересен въпрос. Тук, нека да кажа, че това не е само в моята област, в моя ресор. И патентното бюро върши много добра работа и а, взима предвид какво трябва да се свърши. Но нека да се върнем на практиката, на реалността. Когато говорим за софтуер, аз съм за но всички знаете, че имаме голям проблем с интероперативността. Имахме голям проблем с Microsoft в тази насока. Едва миналата седмица постигнахме истинско споразумение, така че в областта на софтуера интероперативността е много по-добра и за потребителите, и за цялата среда. Ако все още има известни проблеми относно стандартите, които ще бъдат използвани, аз лично ще бъда предпазлива в настоящото си изказване. Ще се върнем със сигурност на този проблем по-нататък. Определено, определено ще разглеждаме отново софтуерните патенти и ще ви дам допълнителна информация. Благодаря. Сега ще дадем думата на колегите от Комисията по култура. Дорис Пак, председател на Комисията по култура. Скъпа госпожо Круз, нашата комисия по култура от години пледира за един специфичен модел по отношение на радиочестотите. Още повече, че става дума за медия, която дава възможност за развитие, дава възможност включително и за използването на новите технологии и за много по-голямо въздействие в сферата на образованието. Така че какво вие ще кажете по този въпрос най-вече като възможност на медията, телевизия да образова? Да, въпросът беше много ясен. А, ние сме наясно, че е, публичните служби за радиоразпръскване работят по определени принципи. Ние търсиме да има синхрон в тези принципи, но трябва да сме наясно, че ако трябва да дефинираме е, понятието, тази дефиниция трябва да бъде абсолютно точна, иначе нищо няма да се получи. В е, по проблемите на конкуренцията правихме нещо подобно в е, миналото. И целта беше именно да се търси и е, достатъчно голямо разнообразие е, в, в решението на съответните въпроси и да има и сравняемост на методите на пазара, така че потребителя в края на кращата да може да направи избор спрямо своите предпочитания. Не съм... Втори въпрос. Е, кажете ми, моля ви, е, как ще стигнем до конвенцията е, ЮНЕСКО, след като вие се обявихте всъщност срещу едно обвързване с тази конвенция и бяхте единствената в рамките на предишния състав на комисията Баросо. Смятате ли, че без тази конвенция ще можем да тласнем нещата напред? А, не съм била наясно, че съм създала точно такова разделение в комисията, но можем да дискутираме този въпрос. Ако ме питате за сега за, за задачите, които бих имала, мога да кажа, че културата е много тясно свързана с всички проблеми, с които бих се занимавала, защото и тази връзка трябва винаги да съществува, защото в противен случай ще се изгубят много възможности в сферата на културата, на медиите. Програмата за дигитализация предоставя огромни възможности в тази област. Госпожа Благодаря, господин председател, госпожа Крус. Е, наскоро приехме телекомуникационния пакет и записахме един много важен е, принцип е, при цифровите дивиденти. Да става дума не само за економически ефект, но и за образователен и за културен ефект е, в, е, е, така да се каже, в името на цялата общност на населението, защото по този начин се дава възможност за едно по-широко развитие на медийния плурализъм. Именно тези социални и културни аспекти в сферата на честотната политика показват обаче, че се търси най-вече економически ефект, а по-малко културен или образователен. Така че тези е, цифрови дигитални дивиденти не смятате ли, че би трябвало да се разглеждат от гледна точка на социалния ефект и на културния ефект, който те биха могли да, довед, да донесат и не трябва ли да разширим малко обхвата? много интересен проблем. Там страните членки имат много големи ангажименти. Става дума за всичко, което ще трябва да решаваме след е, влизането в сила на регулаторната рамка. Трябва напълно да бъде ясно, че ще бъде голям провал, ако изключим изцяло културата от е, тази дейност. Нека да сме наясно, че има възможност да действаме и за културата, но да не смятаме, че това е единствения път, по който може да се действа. Ja, vielen Dank, Frau Groß. Ich wäre ja schon благодаря ви, госпожо Крус. Бих се радвала, ако има все пак известно равновесие между економическите аспекти и културните и социалните аспекти. И тъй като вече говорих за частотния спектър, ще кажа, че най-вече за радиото или за телевизията е много важно да има честоти, които да са с национален обхват, национални частоти. И е, при тези частоти, естествено, е особено важно, поне за мен, да има не само економически цели, но и социални и културни. Разбирам какво искате да кажете. Не знам дали всички разбират, но е, коментирайки тук в отговора до вашите колеги, казах, че трябва да има неутралност на мрежата, и трябва да има равнопоставеност между наземните станции, сателитите и мрежите за радиоразпръскване. Е, моя отговор е не се притеснявайте, внимаваме за това. Благодаря ви, господин Кабеля. Благодаря, господин председател. Госпожо Круз, ние благосклонно приехме вашето уводно изказване. Аз обаче имам два щекотливи въпроса. От преди пет минути говорим за инженерни проблеми, индустрия, системни проблеми и губим съдържанието. Така ще тръгнем към големи катастрофи, ако в, през вашия мандат се посветите само на организацията на дигиталната, на цифровата индустрия, защото без тя да има съдържание, тя не струва кой знае колко и е, хората е, ще бъдат по-скоро експлуатирани, отколкото експлуатиращи. Както каза председателя на комисията, има 4-5 портфейла, които обхващат този сектор. Искам да ми кажете как смятате да работите ефикасно първо с културната индустрия, индустрията на авторските права и правилата, които се налагат при потребление на културни блага. Втория ми въпрос. Как смятате да функционирате в рамките на координацията с другите комисари? Как няма да се разпиляват усилията ви? Това ще бъде наистина трудно за постигане. You won't blame me if I'm not... Ще ми се сърдите ли, ако не ви дам моята собствена идея за най-добрата организация на портфейлите? Мисля, че предишният комисар беше свършил добра работа и а, предишният председател на комисията разпредели портфелите както успя. Не винаги, не винаги успяваме да, да разпределим портфелите по най-добрия начин. Това не е тайна за а, никой. Но това означава също, че както и да го се опитваме да ги разпределим, някои от портфелите със сигурност ще загубят части от компетенциите си за сметка на други. Но най-важното тук е свършената работа. Комисията е, е колегиум, който си сътрудничи. В крайна сметка, комисията работи заедно. Няма един комисар, който ще каже аз а, взех това решение. Всичко трябва да се одобри от комисията. И аз тук поздравявам своите 5 години опит, защото от тях знам, че колегиалността и сътрудничеството, работата в екип са много полезни. отбелязах и в, в водните си бележки, че със сигурност Моя портфел ще трябва да сътрудничи и с този на Мишел Барние, на Андрула Василио. А, знам, знам само имената на повечето комисари за момента. Знам, че това не е достатъчно. Та, няма да цитирам други имена, но а, Например, госпожа Мора Геген Куин и други. Та, предизвикателството е понякога да седнем заедно, понякога сме повече от двама комисари, понякога сме само двама и да разискваме определен въпрос. Сътрудничеството. Това е важно. И ако няма атмосфера на екип, тогава няма смисъл. Но аз съм сигурна, че Баросо ще съблюдава и ако има проблеми, той ще вземе а, също думата. Така че аз съм колегиален тим, съм тип и работя да бъда ча... и работя в екип. Господин Каведа. То Кратък допълнителен въпрос, допълващ този на Дорис Пак. Госпожо, от 20 години насам в Европа се развиват успешно частните медии. Това не наруши качеството на информацията. Смятате ли да помогнете на обществените радиостанции и телевизии, когато те губят е, в сравнение с частните, за да не се получи дисбаланс? And, um... Да, харесвам този въпрос. определено се интересувам от качеството. Както в частния, така и в държавният сектор. Но в частният сектор там е още повече отговорност да се осигури качество. Но защо да не вземем и двете? Нека да имаме качество и в двата сектора. А със сигурност искаме да има баланс на системата. Да. Примерно, а, когато имаме думи и език на тялото, те са също, трябва да са балансирани. Така че трябва да имаме а, едно равновесие, което да допринася за нашата култура, за нашите граждани и за економиката, разбира се. Госпожа Тони Хойнштайн. Госпожо комисар, нека да продължа с, с въпросите, поставени от колегите от културната комисия. Говорихте за радиото. Знаете, че има проблеми и с издателите на прес, пресата. В интернет има много нарушения на техните права, нечестна конкуренция, засягаща качеството на продуктите и други, засягаща и разнообразието на заглавията на пазара. Много често има противоречия между медиите и съдържанието, което е изложено в традиционна форма и в интернет форма. Вярно е, че технологиите се развиват. Какво ще предложите вие? Ще се създаде ли една система, която да предложи достъп, широк достъп за потребителите до съдържание преста в интернет, но без да застрашава издателите и едновременно с това да осигури бъдещия напредък на ИКТ? Първо, за да се стимулират тези, които а, се придържат към правилата, а, нека да им кажа, че няма а, традиционно решение. Те трябва да се комбинират с а, други и да използват новите средства. Те трябва да имат възможност, но трябва да бъдат и иновативни. Ако говорим за възможности на пазара и за принципа за недискриминиране, ще бъдете ли така стриктна, така както примерно до сега сте била? Аз съм от Польша, така че разбирам, раз, сигурно разбирате за какво говоря. Та, ще бъдете ли също така стрикна за спазването на недискриминационните принципи за всички граждани, когато пазарят по интернет? Няма еднакъв достъп за старите и новите членки. Най-драстичният пример е iTunes. Ще дадете ли равен достъп до, на всички? I didn't have the нямам намерение да променям характера си. Така че можете да бъдете сигурна, че ще получите каквото искахте. Ако мога така да кажа. Аз съм прозрачна, предвидима и претендирам, че съм лоялна и честна. Ам... Естествено, трябва да комуникираме. Решенията трябва да се взимат в дискусия и а, картите да се свалят ясно на масата. Вярно. Проблема, който споменахте, е един от проблемите и за мен. Със сигурност трябва да започнем от регулирането на този проблем с музиката онлайн. На последното заседание с отговорните повечето от които мъже, много малко жени. А, работихме за това и се споразумяхме за това да има принципи. И никой да не излиза извън тези принципи. Накрая на това заседание се споразумяхме за принципите. А сега следва другата част, по-тежката част, прилагането на тези принципи. Но можете да сте сигурна, ще направя всичко възможно да постигне и прилагането им да бъде равно. Вашият пример е очевиден. Не мога да обясня защо за сега в Польша или в някоя друга от новите страни членки не може да се направи същото, каквото може да се направи в някои от старите. Госпожа Ханибел. Yeah, you, And, uh... Благодаря, господин председател. Госпожо Крус, искам да се върна отново на теми, които бяха повдигнати преди време. Става дума за съдържанието на дигиталните продукти, особено свързано и с плурализма на медиите. Подхода, който ние сме възприели от 2007 година, така три степенен подход, не е никак успешен, особено в някои страни членки. И сме на път да загубим още повече е, от гледна точка на плурализма на медиите, ако продължаваме в този дух с дигиталните продукти. Затова искам да чуя от вас какви конкретни действия възнамерявате да предприемете за развиване на медийния плурализъм в Европейския съюз. Най-вече да събирам на едно място заинтересованите страни. Да се разбере какъв е проблема, какъв евентуално може да бъде, какво може да бъде решението и какво трябва да се направи. Плурализма на медиите е много важен въпрос, не само за вас, но и за мен. И ако мога аз да продължа, а, мисля, че е много сложен този проблем хората, които работят е, по тази тема, като че ли не са много готови да работят с екип, не са много готови да подават информация. Действително, ако ние искаме да има разнообразие на мненията, да има разнообразни новини, ние трябва да търсиме и сътрудничество на медиите. Дайте ми шанс, е отговора. И наистина проблема не е лесен. Но аз и в миналото съм се сблъсквала с не лесни ситуации. Нека да се опитаме да съберем хората, които имат отношение към даден проблем на едно място. Да видим той реален ли е, какво е решението. Може ли да се намери някакъв компромис или някакво решение, но да се търси ясен резултат. Ако не се постига такъв, тогава ще трябва да се действа. Благодаря ви. Госпожа Шак има думата. Добре е дошла при нас, госпожо кандидат комисар. Много ясни отговори дадохте на въпросите. Говорихте за технологии, за инфраструктурите, за отношението на всички тези технологии върху обществото. Аз знам, че заседанието се излъчва по интернет, но аз също получавам обратна връзка от граждани, които ви слушат. И аз затова исках да бъда иновативна и в момента мога да ви задам въпроси от граждани, които ви слушат в момента, за да е, развиваме и демокрацията. Вие работите в екип с колегите си по различни области. Ще работите ли в екип с Леди Аштън? и с комисаря, който ще отговаря за разширяването, за да направите необходимостта на интернет да има свобода на иска за свобода на словото. Изключително съм благодарна за този въпрос. Отговор не е никак лесен. Това, което мога да ви кажа от сърцето си, е, че ще работя, разбира се, знам, че госпожа Аштън е изключително много ангажирана с проблемите на свободата на словото и определено и този момент ще дискутираме с нея, както и с колегата, за разширява, който отговаря за разширяването, разбира се. Именно най-интересната част от моите задачи по този портфел е именно това, че има отношение към всякакви аспекти – не си представям, че има портфели на другите комисари, които да нямат по някакъв начин отражение към моя. Благодаря. Аз представям Комисията за култура, медии и образование и въпросите за свободата на артистичните изяви са също много важни за нашата комисия това, което се появява като продукт на интернет и неговото съдържание е много важно за нас. Какво смятате да направите вие, след като, както ми се струва много вероятно да бъдете избрана за комисар, да е, по, в областта на е, медиите, свързано с културата и с образованието? Изключително важно е в тази област да се възползваме от всички възможности и от всички предизвикателства. Вие споменавате образование. В повечето случаи младото поколение не. И не говоря само за младите по възраст, тези, които учат цял живот, когато те го правят, те са много млади в своя менталитет, и за това би било нелепо да не се възползваме от всички възможности, които ни предоставят технологиите. Това ни дава една възможност да прекараме мостове между културата, да свържем всички, които се интересуват, да създадем възможности всеки участник в този процес да, бъде, да, да има полза от него. Тук става дума и за нагласата, умствената нагласа. Споменахме за киберпрестъпленията. Много често младите хора, а не само и младите хора, не са наясно какво може да се направи с личните данни, които те предоставят. Много е важно ние да предоставяме информация за това, да говорим за това на младите хора а, да мислят какво правят, какво точно пишат на компютъра, а, защото не само съдържанието на дигиталните продукти е опасно, много други неща също. Благодаря. Господин Харбър. Аз искам да се върна отново е, тук съм, госпожо кандидат комисар. На въпроса за това пазара на телекомуникационни продукти да бъде конкурентно способен. Знаем, че вие се застъпвате за конкурентоспособността и сте се борили като комисар с злоупотребата на позиции на пазара – но знаете, че пазарният дял на телекомуникационните компании, традиционните на пазара в момента е около 45%. В един пазар тя е, стига дори до 57% този дял. Е, споделяте ли моето мнение, че тези пазарни дялове пречат на конкуренцията и какво смятате да направите по този въпрос? Да, да, това е повода, по който ние наблюдаваме тези казуси съвсем отблизо и много старателно. А, не винаги означава, че един висок дял не е приемлив. Зависи от поведението, дали то е свързано с а, доминантна позиция, която нарушава а, свободата на пазара. Действително, ясно съм, че традиционните телекомуникационни компании имат много висок пазарен дял, но ако се наблюдават вредни тенденции в този случай, ние сме готови да реагираме. искам да кажа, че се надявах да кажете, че много по-решителни неща, като знам какво сте правили до тук. Много слаб отговор ми давате. Какво смятате да правите за разделяне на а, инфраструктурата от а, осигурителите на услугите? Сега високоскоростните интернет ще се появи във всички страни и много вероятно е традиционните компании да имат големия пазарен дял. А, ясно ли е, че все пак това е начин, тези услуги е да, се, да стимулират и инвестициите? Тук ми се струва отговор на госпожа Круз. Струва ми се, че има известно Разминаване, да. По време на моята работа като комисар по конкурентоспособността, аз или ние, комисията, не предприемахме действия срещу тези, които имат доминантни позиции просто само заради този факт, напълно прозрачно подавахме информация за това кога действаме. В, в сектора на енергетиката направихме това разделяне между производители и собственици на инфраструктура. И ако ми дадете възможност да действам като комисар и в телекомуникациите, мога да ви уверя, че ще действам. Благодаря, госпожо кандидат-комисар. Приветствам вашите позитивни коментари за а, един интернет пазар. Но все пак, нека да задам един конкретен въпрос. Ще подкрепите ли а, един, а, една оценка на пазара, която да е годишна, да се обновява редовно и да е независима? и какви ще са регулаторните и административни критерии за такава оценка. Благодаря за подобна, за, за този въпрос. Аз съм много за а, създаването на една подобна оценка. А, вече имам известен опит с а, подобни а, оценки. Мога да ви кажа, че много често хората, които в началото са се противопоставили на подобни оценки, сега всъщност са за. И а, сме да твърдя, че а, съм по-скоро за и не виждам, а, дори да има хора, които в началото да са против, мисля, че и те ще се убедят в нужността. Благодаря. А какво. А, друго ще направи комисията, за да е сигурна, че регулацията за единият интернет пазар ще се прилага напълно. Има а, програма за две, до 2020 година. А, председател Баросо, президентът Баросо е за. Това е част от програмата ни. И а, нека, нека да я направим, да я осъществим. Разбира се, това ще стане в сътрудничество с държавите членки, с вас, с всички национални регулаторни органи. Мисля, че това определено може да ни класне много напред. Благодаря ви. Е, Колежката да и Гочет има... Благодаря, госпожо Крус. Тук съм. В уводните си думи споменахте технологиите да бъдат в услуга на граждането. Ние знаем, че информационните и комуникационните технологии, интернет ни въведаха в една съвършено нова епоха не само гражданите се свързват с обекти, предмети, различни обекти се свързват помежду си. Е, обаче един от рисковете е, да се е, наруши защитата на личния живот на граждането. Смятате ли, че действащото законодателство позволява да се защити достатъчно личния живот на гражданите? Това е един от въпросите, от който изключително много се интересува госпожа Вивиан Редин и мога да ви уверя, че ние двете е, съвместно ще отделим много внимание на този въпрос. Да смятаме, че въпросът е решен, би било много грешно. Един допълнителен въпрос. Смятате ли, че трябва да се направи задълбочено проучване, което да установи дали съществуващото законодателство гарантира правата на гражданите, защото ние трябва да сме изключително бдителни преди да вземем решение. Трябва да видим първо къде са проблемите. Да. И отново искам да подчертая, Вивиан Рединг се занимава изключително много с този въпрос и по един или друг начин той трябва да бъде решен. Благодаря. Следващия колега има думата. Колегата Криш. Благодаря. А, вашият, е, вашият ресор ще успее ли да се прави и с по-широки понятия, като например субсидиарността и устойчивото развитие. Защото при е, този етап на развитие и тази скорост, която се развива дигитализацията, цифровото пространство, се питам как е, ще развитието всъщност ще върви ръка за ръка с достъпа до широколентовия интернет, особено в е, селските райони определено има голяма разлика не само в различните райони на една и съща държава, но и в а, а, отделните държави членки. Много често интернетът се доставя по традиционни мрежи. Какво бихте направили за това? The latest state aid guide Последните насоки за държавните помощи за широколентовия е, интернет, мисля, че даваме ясни отговори. Мисля, че може би трябва малко повече да предоставим информация на страните членки. А ако ние имаме сериозни намерения да действаме, а комисията има такива намерения, през 2013 година трябва да се постигне 100% покритие на страните с широко лентов интернет и това е много голяма задача. Има средства и ясно е кои са те, но страните трябва да направят своя избор. Доколкото разбирам, парламента съжалява, че не са предвидени повече средства но сега има едно ускоряване на процеса и ако могат да бъдат освоени средствата, това ще е добре. Сега може да се работи и по въпроса за устойчивостта, но и по проекти, свързани с електронна търговия, електронно здравеопазване, много, много неща могат да се, да се предложат като проекти, има средства. И е, съм готова да оказвам сътрудничество и в тази област. Е, запис... Искам също да ви попитам. Какво, а, с какво ще допринесете, допринесете за програмата, свързана с електронното здраве. Мислите ли да я използвате за намаляване на разликите в развитието и културите? Аз наистина се надявам, казва Нели Кроз, че това ще помогне. И че няма да сме спрени, изпънати от граници и че ще успеем да постигнем тази трансгранична програма. Но, може би, а, много често вече споменавам ситуацията в Дания. Бихме могли да успеем с този проект. Ако използваме, както казва датската поговорка, ам, с един куршум да убием два зайка. Не знам дали това се превежда точно така на всички езици, но а, целта е всъщност да дадем на хората а, да достъп до здравеопазването, едновременно с това свобода да избират как. И това на по-ниска цена. Това беше доказано с датския пример дори и прилагането на системата в селскостопанските райони. Ам, мисля, че можем да се получим. Аз лично съм горда да кажа, че днес Дания е пример, който засенчва даже и Съединените щати. И Нека да използваме този пример за нашия собствен пазар. Шваб. За е, е, комисията ИМКО, вътрешен пазар, е, колегата Шваб. Госпожо комисар, нека първо да кажа, че много уважавам всичко това, което направихте през последните пет години. По принцип, задачата ви бе е, твърда и вие много твърдо я следвахте и последователно. Днес, като че ли е, нещата изглеждат вече не чак толкова е, трудни и ви изглеждате по-мека. Но все пак, е, какво ще стане, ако предложенията във връзка с Roaming 2, е, Roaming 2 е, е, не постигнат е, целите си? Е, ако те не доведат до това, което се очаква в крайна сметка от потребителите, тогава ще предложите ли нещо друго? Пакет 3. трябва да знаете, че аз изключително много се интересувам от това да получа резултати от е, нашата работа, работата ми с вас и работата ми с е, производителите. тази работа бе подкрепена и от е, партиите, и от заинтересованите страни трябва да бъде напълно ясно, да не остават никакви недоразумения, че няма да се върнем, не можем да се върнем до първоначалното положение. Това е въпрос, по който можем да докажем, че нашата дейност има смисъл. Ако не мине предложението Роминг 2, ще съжалявам много, защото с това предложение ние даваме посланието, че може да се предприемат мерки, от които съответно определени страни да печелят, но и потребителите да имат полза. Естествено, тук работим с елементите на търсенето и предлагането и винаги има елемент на риск в една такава политика. И смятам, че нещата няма да се върнат назад, независимо от това дали ще се появи нов комисар на моя. Благодаря ви, приемам, че казвате и да, и не едновременно и е, така, предпочитате да си оставите малко повече пространство, за, докато изчакаме. Какво смятате, че трябва да е, се направи по отношение на органа за регулиране, ако има такъв е, европейски регулатор, какви трябва да са указанията е, и задължителните, така да се каже, е, задачи, които той ще получи от вас? нещата не са черно и бяло. Аз просто давам доверие на съответните страни по споразумението, докато стане ясно, че евентуално те не бива да получават това доверие. А ако се докаже, че те действат по начин и ние започваме да виждаме, че нивото на цените не е приемливо за гражданите и за парламента и за комисията. Ако е ясно, че съответните заинтересовани страни не са получили сигнала или не, не, не са решили да го интерпретират, тогава ще се действа. Но смятам, че ние трябва да и дадем доверие на съответните заинтересовани страни, да очакваме те да разберат какво послание им, им изпращаме, т.е. да бъдем надлежни партньори. Първо да опитаме. Ако не, няма резултат, разбира се, ще има между, междинен преглед, ще има окончателен доклад, ще разгледаме цял период на развитие на досието и ако няма резултати, тогава вече комисията ще действа. Благодаря, госпожа Гало от правната комисия. Благодаря, господин председател. Госпожо кандидат комисар, бих желала да ви задам въпрос от името на Комисията по правните въпроси, чийто представител съм тук и по който вероятно ще ви се наложи да работите по някои ключови проблеми. В ерата на цифровизация, какви ще бъдат основните елементи от вашата стратегия за създаване на единен цифров пазар, за да може да се е, пресъздава творчеството онлайн и в е, този контекст смятате ли, че е, индустрията трябва да носи своята отговорност? Имам предвид телекомуникациите, интернет провайдерите, за да се ограничи незаконното използване онлайн на е, творбите, които са защитени с авторски права. Anyhow, um, illegality... Никаква незаконност не е приемлива. Не е само за конкретен случай, но и като цяло. Просто говорим за спазване или не спазване на правилата. Когато говорим за креативност, трябва да приемем нещата точно така, дори още по-сериозно и трябва да сме наясно, че трябва да има равновесие между това, което се предлага и това, което трябва да се заплати. В повечето случаи това трябва да се регулира правно. Разбира се, ще имаме тясно сътрудничество и ще взема предвид също така факта, че повечето участници са против прекалено много регулация, но пък ако трябва да имаме прозрачност и яснота, трябва да имаме и регулация. Допълнителен въпрос, госпожо. Благодаря. Друг конкретен въпрос. Какви средства предвиждате, за да финансирате Европеана и с оглед на това предвиждате ли споразумение с Google? Въобще е възможно ли е това? Well, <laughs> I would be against the rules of... Аз ще бъда против правилата за конкурентоспособност. Тук. Google също участва в а, този пазар. Аз лично вярвам, че конкурентоспособността води до повече будност, така да се каже, измежду отделните участници. Европеана е голяма инициатива. И ако ми позволите, тя е едва в началото си. Тя се занимава с миналото ни, ако мога така да се изразя, но трябва да продължим. И тогава ще се изправим с дру... пред други аспекти защото няма да говорим само за така наречените книги сираци, т.е. книги, чието а, права на интелектуална собственост са неясни, но ще се сблъскаме като цяло с проблема за интелектуалната собственост. И аз лично се радвам, че Google действа в тази област, но нека да не забравяме, че става въпрос за английски язик. Ако искаме да запазим нашата култура и цялото езиково многообразие, дори и тук, в тази част, тогава трябва да излезем от този омагиосен кръг. Иначе, просто Google просто зарязва част от инициативите за сметка на други. Ние не можем да ги обвиним. Те си гледат пазара. Но Европея... О, Европеана е в част също така от нашето, от нашето внимание и ние не можем да приемем Европеана такава, каквато е сега. Вярно, тя вече не е нещо малко и незначимо, но нека да я направим по-добра. Колегата Благодаря, господин председател. Благодаря и на вас, госпожо е, комисар, за тесните отговори до този момент. Цифровите медии е, са от огромно значение за медийното пространство. Хората предпочитат е, да четат е, онлайн, отколкото печатни издания. Приходите от реклама се регулират тук на европейско равнище, тъй като рекламата изобщо подлежи на регулация. Е, ще е, предприемете ли нещо в това отношение? Това е първият ми въпрос. И освен това, многократно вече се спомена Google, който държи е, повече от 50% от този пазар. Не смятате ли, че по този начин се създава заплаха за свободата на информацията и на медиите? Така или иначе, ние трябва да сме наясно, че факта си е ефект. Ние сме за плурализма на медиите. Но трябва да бъдем наясно, че въпросът е много тясно свързан с свободата на словото и с нашите е, демократични ценности. Затова мога само да повторя, е, че декларацията, която бе прията минали октомври за свобода на изказванията, съдържа всички правилни тези. Аз лично е, се вдъхновявам от факта, че след всичко, което се случи с Китай, поне това, което се появява в вестниците, се вдъхновявам от факта, че се намери равновесие между свободата на словото и други аспекти, защита на личните права на непълнолетните. Това са част от аспекти от цялата дискусия. И според мен има нужда от законодателство, което да защитава непълнолетните, да защитава правото на личен живот. И ние трябва да имаме планове какво да правим във връзка с този, тези проблеми. Но за мен медийния плурализъм е абсолютно положително явление, бисера в короната, така да каже, и той трябва да бъде пазен. Радвам се, че може би ще е, водим в бъдеще дебати за забраната на рекламата. Е, все повече се използват от е, така, средства на рекламата и, и по отношение на здравеопазването. Хората желаят да получат колкото е възможно повече информация за медикаментите, които биха могли да използват и в крайна сметка непрекъснато установяваме, че стигат до неправилна, неточна информация, подвеждаща информация. Така че смятате ли да продължите инициативата за е, наказване на опитите да се разпространява невярна информация? Това е част от е, общия аспект е, за отношението към фалсифицирани продукти. Когато тези продукти имат отношение към здравето, това е много важно и разбира се, трябва да действаме. Колегата Иво Белет има думата сега. Благодаря, господин председател. Госпожо Круз, Пак ви задавам на въпрос на холандски. Ще ми отговорите на роден език. Говорихме за съдържанието в интернет, защитата на интелектуалната собственост. Е, е, една от възможностите да се борим срещу загубата на приходи на артистите е да осигуряваме е, да се въведе някаква такса. Е, вие обмисляли ли сте и съгласна ли сте с една подобна постъпка, подобна инициатива? I'm hesitating. Колебая се. Ik ehm, ben het met u eens dat het een stukje oplossing... Съгласна съм с вас. А, склонна съм да кажа, че може да се проучи подобна идея, обаче от друга страна не е лошо да знаем, че е, могат да се определят такси, но е, без предварително решаваме, че това е най-добрата идея. Просто трябва да се помисли по въпроса. Това, което казвате, казва депутата Белет, е интересно. От месеци парламента заяви, преди месец заяви, че е, всички, които сърфират по интернет, не трябва да е, страдат от прекъсване на интернет връзката. Е, може би трябва постепенно да се потърси начин да се намалява скоростта, отколкото изведнъж да се прекъсва интернет връзката и те да нямат повече достъп. Как мислите това да се регулира? Сте да, изобретателна, ние го знаем. Вижте, отговаря госпожа Круз, първата ми бележка е по отношение на тази, така бих нарекнала, рамкова дискусия. Измерение 138 всъщност позволява да се намери определено решение на основните проблеми, до трябва да сме сигурни, че правата на всички, които ползват интернет, са защитени. Сега, как точно това ще стане? Как, е, какви мерки ще позволят да се осъществи? Мисля, че това може да стане по една нормална процедура, могат да бъдат подадени жалби. И мисля, че това е, може би, най-добрият начин, начин да се процедира, като комбинираме това с разпоредбата от член 138. Така че аз бих била склонна към е, известна предпазливост преди да се приложи подобни разпоредби. Смятам, че Текста на изменение 138 е пределно ясен. То беше много трудно и мъчително прият след дълги дискусии е, с съвета, но мисля, че вече сме тръгнали по един малко хлъзгав наклон и затова трябва добре да мислим. Матия Скроте, благодаря ви. Е, госпожо Крус, вие говорихте много и за предприятията в Европа, и за ангажиментите. От 1 декември в действие или Лисабонския договор, а той предполага много по-активно включване на гражданите в процеса на взимане на решения. Включително и по отношение на електронните технологии. Така че ще ви попитам. Какво ще направите, за да продължи развитието и прилагането на тази стратегия, така че Европа да става все по-открита, все по-отворена и колкото е възможно по-малко въпросителни да останат, т.е. по-малко отворени въпроси, открити въпроси, имам предвид и въпросителната на ревера ви. Абсолют. Um, um, um, um, yes. Да, абсолютно да така както действаме и сега. Та, опитвам се да. На... Търся за английският превод на един холандски термин, но за сега не мога да го намеря, така че това ще, ще бъде най-точният отговор на въпроса, но съжаление не. Äh, и така, какво възнамерявате да предприемете е, конкретно в тази област от гледна точка на е, по-активното включване на хората и във всички процеси е, възможността на гражданите не само да влияят предварително върху процеса на подготовка на законовите актове, но и след това в процеса на прилагането да могат да изразят своето отношение. Когато обявихме целта 100% покритие с широколентов интернет. И казахме, че тази цел ще бъде а, предвидена за изпълнение до 2013, ние си даваме сметка, че потенциалните потребители на този продукт ще ни очакват. А, ние имаме нужда от тях да знаят, че тази услуга ще бъде налична и е, те да могат да почувстват ефекта от тази услуга в е, всеки дневния си живот. Да могат да го усетят за комуникацията, за търсенето на работа, за семейния си живот, за всичко. Иначе просто няма смисъл от самоцелни а, услуги. Благодаря, Ангелика Ниблер. Има думата. Благодаря ви, господин председател. Госпожо кандидат, много внимателно проследих дебата и трябва да кажа съвсем искрено, че все пак остават много отворени въпроси и а, ми липсват отговорите. Ще има ли роминг 3, ако приятият роминг 2 се окаже, че не функционира, как ще гарантирате в крайна сметка на изпълнението на нашите цели. Компромиса, който толкова трудно извоювахме, най-вече е, Кетрин Траутман е, по време на е, телекомуникационния пакет, как ще защитите всичко това в рамките на реалното прилагане вече на телекомуникационния пакет. Какво ще стане по отношение на честотите? Откровено казано, не получих до този момент яснота от вашите изказвания. Става дума, освен това, за така, една общоевропейска мрежа с така, по-широк достъп и също времено с гарантирани права е, и безопасност. Като че ли има много сериозно недоразумение, когато говорим за роуминга? Ако това ви е било съобщено от Вивиан Рейдинг, не мисля, че е така, обаче. Трябва да има междинен доклад тази, това лято. След това ще има окончателен доклад. И доколкото аз знам, заключението от този доклад са важни за вашата политика и за промените, евентуалните промени в нея. И ако кажа, че ще има пакет Roaming 3, това означава, че отделните действащи лица не са разбрали това, което им се казва от парламента, от комисията и така нататък. А докато ние трябва да се справим с много други проблеми, примерно СМС-ите, данните, нека Нека да изчакаме лятото на 2011 година. Тогава ще стане ясен окончателният резултат на стъпките, направени от вас и от комисията. Мисля, че ако ме попитате, аз ще ви дам информация преди да тръгна да лансирам Роминг 3. Но това няма да стане докато не получа резултати, които да ме накарат да си променя решението. Ако наистина няма подобрение, ако няма доверие, тогава ще действам. Относно а, неутралността на мрежите, отговорът ми беше ясен. Аз съм за и това е а, един от приоритетите ми. Относно съдържанието, онлайн съдържанието. Трябва да сме много наясно, кое всъщност е заплаха. И защото това е тясно свързано с, с свободата на изказа, на словото. И не искам да отивам против тази свобода. Но не може да имаме а, интернет съдържание, което а, не е съобразено с а, част, примерно, от населението. Например, за подрастващите и когато това съдържание е против човешкото достоинство. Тогава трябва да вземем някакви мерки. Относно широколентов интернет, да, за 100% покритие. И аз ви казвам, ще направя всичко възможно да направя и оборудването с такъв интернет в предвидените времеви рамки. И ако не го направя, можете да почукате на вратата на моя кабинет и да кажете, хайде, имаме писмен документ, декларация, с която сте се ангажирали. А, къде са резултатите? Трябва да действате. Поемам рисковете. но а, си давам напълно сметка, защото знам, че това е кое, от което Европа има нужда. Роуминг. Бих попитала още нещо във връзка с роуминга. Аз попитах прием какво ще направите, ако анализът покаже, че пазарът не функционира. Въпросът бе повторен ние на английски. Това е всъщност основният момент във връзка с разширяването на инфраструктурата за широколентовите технологии и така нататък. И освен това, в политиката до този момент наистина се свеждаше най-вече до това да се преструктурират предприятията. И тази част от политиката наистина бе успешно реализирана. Но сега какво ще направите, за да насърчите разширяването на широколентовата мрежа, на широколентовите технологии? Необходимо е изграждането на една много по-обхватна, по-широка инфраструктура. Не ми отговорихте. Представете си заключенията за роуминг от окончателния доклад през 2011 и че тези заключения са ужасяващи. И в такъв случай пазарът трябва да бъде наясно, че трябва да има някакво ново действие и тогава ще имаме Ромин 3. Но аз съм по-скоро положително настроена в очакванията си. Зависи от това, какви ще са заключенията на крайния доклад. Нека, нека да си представим, че примерно няма да е положи, са положителни или част от тях няма да са положителни. Естествено, че ще искам да знам как, къде е проблема, какво може да бъде решението и какви типове решения евентуално трябва да намерим. И трябва да постигнем едно споразумение, при което да, всички, с което всички да сме съгласни. А, нашите потребители искат услугата, но те са готови да я заплатят, ако е нормална. И ние трябва да защитим това равновесие. Споменавате, че комисаря по конкуренцията сега евентуално ще стане комисар по този ресор и че това са различни неща – да, така е, но не забравяйте, че компетенцията, че ресора конкуренция всъщност не е сам по себе си. Той се опитва да направи връзка с различни а, области, където не винаги сме имали а, начин да разрешим проблемите и комуникациите са част от тях. Така че връзката между делните ресори е важна и определено това ще бъде продуктивно. А, госпожа Меркис задава въпрос. Госпожо Круз, групата на социалистите и демократите е загрижена. Вие си придавате една социална физиономия, говорите за правила, но не чух да споменавате самите хора. Споменахте работни места, но никъде не чух да говорите за огромните възможности, включени във вашия портфейл, които позволяват да се излезе от кризата. Затова си позволявам да ви задам такъв въпрос. Говорихте за пазара. Смятате ли в рамките на новия си портфел да се вземете също и за хората? Изправена съм пред проблем, господин председател. Давам си сметка, а, че в началните си забележки засегнах идеята, че този, тази програма за цифровизация е основен приоритет за гражданите и потребителите в Европа. Не съжалявам, че го споменах. Но следващата стъпка е да, мисля, че до някъде го и направих, е да иллюстрирам какви ще са ам, конкретните резултати при прилагането на програмата за гражданите. Споменах може би дори че, твърде често Дания. Но да се върна отново. Възрастните хора. Нека, нека да напомня, че това ще бъде голяма полза за тези възрастни хора, които предпочитат да живеят а, сами, а не в, а, а, примерно, специализирана институция за възрастни хора. Те имат нужда от такава комуникация. Ако ние създадем тази инфраструктура, ние бихме могли да обърнем внимание на специфичните им нужди и условия. Аз наистина съм заинтересована от грижата за възрастните хора. Какво друго да направя? Как да обясня повече? Знам, че тук в в ресора, с който се занимавах до сега, конкуренцията, съм се занимавала с нуждите на хората, съм обикновените граждани по улицата, за проблемите им в магазините, примерно. Може дори някой тук да ме обвинят, че прекалено много съм се занимавала за това, с това. Но, в крайна сметка, крайният потребител е нашата цел. Но ние говорим за економика, за работни места. Споменах ги, споменах също и малките и средни предприятия. И се чувствам като че ли тъжна, че моето послание не е било разбрано. Благодаря ви за вашите въпроси. Тънно се надявам още веднъж да кажа, че тази програма за цифровизация съществува само единствено за хората, за гражданите. Благодаря. Mevrouw Kroes, mag ik u daar dan aan houden dat inderdaad gewoon de focus van uw beleid inderdaad... Uh, госпожо Круз, вие казахте, че в центъра на програмата за цифровизация са хората. които трябва да извлекат полза от това. за това ще ви задам още един допълнителен въпрос за културата. Вижте, в хора има насякъде, в предприятията също работят хора. Когато говорим за предприятия, ние някак ги отделяме, като че ли хората са извън тях. Предприятието е едно е място, където има работни места, където хората работят за да получават пари, за да издържат семействата си. Така че, уверявам ви, хората са в центъра на усилията, които смятам да положа всяка една политика е насочена за подобряване на условията на живот на хората. И на втория въпрос. Да, ще се занимая. Всъщност, винаги до сега съм проповядвала тези идеи. Що се отнася до широколентовия интернет, смятам, че той трябва да бъде достъпен за всички институции в Европейския съюз. И така, всички въпроси са зададени, получахме отговорите и така както е предвидено в процедурата, сега ще предоставя за 5 минути думата на госпожа Нели Круз. Тя има възможност да изложи още веднъж най-важните моменти от нейна гледна точка. Господин председател, действително съм много благодарна за възможността да получа отново думата. За да развиваме програмата за цифровизация, ние трябва да поставим под въпрос нашия начин на мислене. Затова благодаря и на вас, и на членовете на комисията за въпросите и за мненията ви. Европейския и економически и социален модел се намира на кръстопът. Ние спешно трябва да намерим нови начини за да засилим економическия растеж и да сплотим нашите общности. В същото време европейските граждани, европейския бизнес очакват от нас да им помогнем поне малко живота им да стане по-лесен и по-добър. Програмизация, вие сте напълно наясно с това, е ключов решение в този смисъл. Предизвикателството е огромно, но с подкрепата на председателя Барозо и с вашата подкрепа на Европейския парламент можем през следващите пет години да постигнем много големи неща, ако бъда е, потвърдена, избрана за комисар. Ако е, стана комисар, Оптимистът в ми ще работи за развиване на силните страни на Европа. Ако стана комина... комисар листа в мен, няма да забравя, че не бива да спираме нито за момент. И ако бъда избрана, прагматиста в мен ще се слуша във всички тези, които имат добри идеи за това как да работим по програмата за цивилизация. И искам да припомня шесте кръгълни камъка, за които говорих в началото. Научни изследвания, иновации, инфраструктура, доверие и сигурност, достъп и умения, интероперабилност, отворени стандарти и единен пазар онлайн. Като се концентрираме на тези шест въпроса, ще дадем на Европа най-добрия шанс да има успехи на международните пазари ще създадем растеж и е, работни места. И ако ме запитате защо и как, аз лично имам мечти и никога не се замислям защо да не ги постигнем. Аз считам, че ние заедно, ако ме подкрепите, ще можем да постигнем промени. И като убеден европеец. Аз, аз призовавам за вашата подкрепа да дам реални резултати по работата си за Европейската програма за цифровизация. Herzlichen Dank, Frau Groß, für Antwort. Много ви благодаря, госпожо Крус, за въпросите, е, <laughs> за това, че отговорихте на нашите въпроси, за това, че е, прекарахте тези три часа и половина с нас. Е, и сега тази вечер още ние ще продължим да работим с координаторите и ще направим оценка на чудото. А на всички